je pense. <laughs> Nous allons reprendre euh, les travaux de la commission. продължаваме работата на комисията. Ще продължа на френски. Няколко бележки от председателя, така относно превода 21 езика. Уебстрим имаме. Имаме нови колеги в секретарията. Ще оставя Сара да ви запознае с имената им. И може би нещо също важно относно е, европейския семестър. Знаете, че европейският семестър в момента се обсъжда от Европейската комисия. И един от ключовите елементи, това е начинът по който комисията може да позелени а, е, този европейски семестър. Затова нашата комисия на ВИ, ние сме доста по-заинтересовани, отколкото преди. На 18 и 19 е, февруари имаше специална конференция На 19 февруари ще има дебат в пленарното, така че аз ви приканвам да участвате в това упражнение, за да захраните разговора по това как Европа да озелени европейския семестър, да чуем също и различните виждания на политическите партньори, но важно е да, се чуе и вашето мнение. Относно последното здравето. Утре на 18 от 12.30 до 14 часа ще се състои едно заседание, така че аз ви приканвам да участвате на този семинар, който ще касае темата за рака и борбата срещу рака, разбира се, в рамките на работата на комисията ни и новата дейност на парламента борбата срещу рака. Също така исках да припомня да вземете и картите си за гласуване. Утре да не ги забравяте, защото в 14.30 утре ще се гласува. Така, протокол от предишното заседание от 20 и 21 януари са прияти, освен ако има забележки от ваша страна, така че може да преминем към първата точка от дневния ред следобед с обмен на мнение относно проверката на директивата, рамковата директива за водите. Ще дам думата за 10 на минути на Вероника Малфреди от Генерална дирекция ЕНВИ. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички уважаеми членове на това заседание. Сега ще мина на английски с ваше разрешение. That... За добро или за лошо, факт е, е, че в Европейската комисия работим доста на английски и работата ни се улеснява от английския език. За мен днес е удоволствие да ви запозная с резултатите от е, проверката на пригодността е, във връзка е, с директ... рамковата директива за водите. Успяхме да прегледаме над 1100 източника на надземни и подпочвени води в Европейския съюз. Започвам с изложението в PowerPoint. Надявам се, че ще го видите на екрана. Всички трябва да знаем, че този общ анализ обхваща не само рамковата директива за водите, който според мен е най-обширният акт на Европейския съюз в областта на водите, но и е, двете му дъщерни директиви. Директивата за стандарти в областта на околната среда и за нейното качество. Тук е, се предписват правила за проверяване на химическия статус на нашите води. А втората директива е за подпочвените води. Свръхважна директива, тъй като за питейни води ние черпим вода от подпочвени източници. Следователно, трябва да знаем точно какво е състоянието количествено и качествено на всички подпочвени води в Европа. И заедно с тези два нормативни акта правим оценка на директивата за наводненията, особено важна с оглед на промените в климата. Успоредно с това, и трябва да го кажа в началото, извършваме оценка на директивата за пречистването на отпадните води в градска среда цяла Европа. Има задължение в резултат на тази директива да бъдат пречиствани водите, които са били използвани за битови цели, но и някои води, използвани за промишлени цели. С това допълваме анализа си на начина по който се прилага рамковата директива за водите. Мисля, че прибързвам с показването на различните диапозитиви и се извинявам за това. Докато се зареди съответния диапозитив, ще продължа с устните си разяснения. Най-напред бих подчертала, че при извършването на това начинание, комисията, както обичайно, стъпва върху огромен брой общо достъпни източници на информация. Сред всички, които виждате на екрана, ще подчертая значението на особено важния доклад за състоянието на нашите води от юли месец 2018 година. Това е доклад на Европейската агенция за околната страна. Е, той е свързан е, с доклада на ОНЕ за риска от покачването на температурите и, промени, и от промените в климата. Има също и доклади на Европейската сметна палата, изготвени и приключени през 2018 година. Към тях сме добавили и проучвания на съвместния изследователски център. Тази проверка на най-мащабното по рода си. Допитването, което започнахме през 2019 година, огромната част от тях са свързани с много успешната кампания, проведена от различни екологични неправителствени организации – като ние е, получихме недвусмислена реакция от страна на нашите съграждани, че тези нормативни актове, чиято пригодност проверяваме, трябва да продължат да бъдат в центъра на европейското законодателство. Много голям е интересът от страна на съгражданите, много голяма е подкрепата от тяхна страна за това, което правим. Искам да подчертая пред вас, че някои от ключовите констатации – които сме анализирали в проверката на пригодността, сочат към следното. Първо, Успех на този нормативен акт, прият през 2000 година, е, че е довел до създаването в цяла Европа на структури за управление, насочени към съвместното управление на общо европейско ниво наречените басейни. Припомням, за пореден път, че 60% от нашите речни басейни са презгранични басейни, т.е. към тях имат отношение различни държави и членки. И очевидно успех на рамковата директива за водите е, че е създала уредба, която е позволила на всички държави членки да си сътрудничат преимуществено успешно в управлението на водите. Не толкова положителна констатация е, че изпълнението въвеждането в националните законодателства и изпълнението на тази директива не е така успешно, както си мислехме. Ние искахме всички води в Европейския съюз да бъдат е, окачествени с статут е, с добро качество към 2015 година, съгласно четвърти член на директивата. Тази цел трябваше да бъде постигната до 2027 година най-късно но в някои държави членки има структурни проблеми. Има проблеми и с финансирането на някои от необходимите мерки, като да кажем мерки за възстановяване на природните обекти справяне с някои морфологични напрежения, които съществуват, също се оказва проблем. И освен това, целите, свързани с водите, това показа нашата проверка, все още не са достатъчно интегрирани в други политики. В главата озаглавена единство или кохерентност е, сочим е, някои възможни пътища за по-доброто включване на мерките за опазване на водите в други политики, като сълскостопанската и транспортната. По отношение на директивата за наводненията правим констатацията, че сега е първият цикъл от изпълнение на нейните предписания, тъй че е прекалено рано да се правят изводи дали нормативната уредба 100% отговаря на потребностите на действителността. На този етап можем само да отчетем положителното отражение на директивата, доколкото държавите членки следствие на нея са разработили планове за превенция на наводненията. И сега вече имаме много по-подробни карти за районите, които са изложени на риск от наводнения. Комисията през 2019 година комисията извърши подробен анализ на всички втори поред планове за управление на речните басейни и на първите е, по рода си планове за управление на рисковете от наводненията. И във връзка с наводненията ясно се вижда, че само някои държави членки достатъчно използват наличните данни за целите на управление на наводненията и предпазване от риска от такива наводнения. Опитали сме се да обобщим в тези графи или стълбове областите, които са включени в проверката на пригодността. Тук сме обобщили констатациите, излечените полки и мерките, които трябва да бъдат предприяти. Директивите действително стимулират напредъка, но той не е така бърз, както са мислили в началото с законодателите. Подчертавам, че тези директиви съдържат така наречения принцип. Един е входящ елемент, всички изходящи елементи. Ако един от параметрите, е, по които проверяваме статута на водата, не е изцяло на лице, тогава не може да се каже, че състоянието на водите като цяло е добро. Във всички случаи обаче този принцип трябва да бъде по-широко разгласен, тъй като Във водите вече не е толкова разпространено съдържанието на тежки метали. Намалено е съдържанието, да кажем, на живак, въпреки че все още има остатъци от такъв. И, и ясно е, че не може да се обяви статутът на водите за такъв с добро качество, но напредък има. Директивите имат набор от предписания, но предполагат и достатъчно гъвкавост. Позволяват да се търсят полезни взаимодействия с мерките предприемани за чистотата на водите и мерките, например, за борба с промените в климата. Планът за управление на речните басейни се разработва така, че държавите членки могат да отразят в него притесненията си от последиците на промените в климата и в количествено и в качествено отношение. Откроили сме някои нововъзникващи замърсители, козметични продукти и техните съставки, микропластмаси. Както казах, Срокът е, изцяло да бъдат изпълнени предписанията на директивите са 2027 година. В момента държавите членки разработват своите планове за управление на речните басейни от трето поколение. Забелязваме, че това вече се установява като процес и е, също така има склонност е, от или по-скоро опасност от това близо 50% от речните басейни да бъдат изключвани от цялостните мерки за гарантиране на доброто качество на водите в тях. Тъй, че стоят някои проблеми с доброто изпълнение, качественото изпълнение на директивите, както и с качественото сътрудничество между държавите членки. Има какво да се подобри в борбата с присъствието на различни химически вещества. Стан... Директивата за качество, стандартите за качество на околната среда определя определени приоритети. Е, това, кои химически вещества, когато присъстват във водите, трябва да бъдат третирани като приоритет и за тяхното устраняване да се работи с предимство. С това сме се занимали по време на проверката за пригодността и също така сме стъпили върху приложенията към други директиви, които ни позволяват да следим състоянието на химическото замърсяване. Не можем да вземем предвид научните постижения толкова бързо, колкото ни се иска, тъй като директивите подлежат на изменение чрез законодателен процес. Но все пак има какво да се направи по интегриране на качеството на водите и мерките за неговото осигуряване в други области енергетика, транспорт, както казах, земеделие. Е, стои въпросът е, с недостига на финансиране. Член 9 от директ... рамковата директива за е, водите предписва определени правила за така нареченото възстановяване на разходите за води, използвани преди всичко от домакинствата, но и от други субекти. Виждаме, че този принцип не се изпълнява еднакво по всички направление. Не във всички държави членки еднакво се прилага и това означава, че има откъде още да дойде финансиране и също така трябва да се направи повече за контрола и отчитането. Трябва пълноценно да се използват неща като дълбочинен анализ на данни, изкуствен разум, за да бъде улеснена работата на държавите членки. Благодаря ви. Thank you. So I will uh, open the catch the eye. Uh, I have on my list uh, for the EPP uh, Christopher. И така, uh, Кристоф Хенсен от НП се е записал в списъка. Давам uh, думата за спонтанни изказвания. Не виждам да се е записал някой от социалистите и демократите. Рита от Реню, Обнови Европа. От Зелените, Свен гигут. Маргарет Хокен от Зелените. Това са колегите, които са се записали за... и Малин Бьорк за Обединената европейска левица. Да, и вие, колега. Добре, давам думата за изказвания. Започваме с Кристоф. Uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на госпожа Макриди за нейното задълбочено изложение – Европейските водни ресурси са поставени под натиск. Мисля, че всички сме на едно мнение за това. Това състояние на нещата се дължи на промените в климата, на раз... нарастването на населението и други подобни фактори. В момента държавите членки изготвят своите планове за управление на речните басейни от трето поколение. Госпожа Макриди спомена тези планове. Те трябва да са готови до края на 2021 година. Какво трябва да се направи така, че да има необходимото ниво на правна сигурност, за да бъдат готови плановете и да ни служат добро до 2027 година? Това е първият ми въпрос. И вторият въпрос. Предприятия и неправителствени организации, и то голям брой, пишат на комисията, е, във връзка с директивата, е, рамковата директива за водите, е, изразявайки опасения, че държавите членки като че ли ограничават своето ниво на амбиция. Като се има предвид новия зелен пакт, който е в центъра на работната програма на комисията, мисли ли комисията да направи преглед на рамковата директива за водите и евентуално в какви срокове? Ерика Милер за Обнови Европа, тъй като нямаме оратор от социалистите и демократите. Госпожо Марфреди, в този, тази проверка за пригодност, рамкова директива, се споменават целите. И това, че целите до сега на тази директива не са достатъчно интегрирани в други политики. В ОСП, например, е, там в е, комисията предлага някои е, нови моменти, които означават по-добре да се използват водните басейни. Смятате ли, че тези ваши предложения са достатъчни и ако не, натиска, който и сега се това няма ли допълнително да натовари е, обща селтманска политика, която и без това вече е доста е, натоварена? Е, ще, ще има, вероятно, ще възникнат проблеми и при малките, за малките общини е, новите е, предизвикателствата на новите замърсители, споменахте ги, е, лекарствени препарати, микропластика, микропластмаси. Всичко това трябва да се дефинира много точно, защото то ще доведе до покачване разходите за за е, рециклиране на водите. Та какви мерки в бъдещето предвижда комисията е, за малките е, общини, за да могат е, да получат подкрепа, за да постигнат е, заложените в директивата цели? За зелените, от името на зелените. Благодаря на комисията за изчерпателната презентация за нас по принцип това е добра директива и важно е да не отслабва амбицията. Имаше отлагане в изпълнението и е, просто защото комисията беше много мека към държавите членки, приемаше различни видове, различни оправдания от тяхна страна. Например, е, в е, Дания е страшно изобретателно в това да намира нови оправдания и да заобикали и да не, да не започне с изпълнение на директивата. Така че тук това неизпълналите цели са резултат от именно тези действия на 27-те вашата презентация, е, така, във вашата презентация прозвуча гаранция, че вие е, ще следите зорко за изпълнението, въпреки е, лобирането. Но това, което не се чу, са хими, химикалите, химическите препарати. И това може да. Там може да се действа без да се подлагане на, преработка, преработка директивата отново. Е, та въпросът ми е, е не Значи, за да не се е, пре, отваря отново директивата, може би е, ще е добре да е, проявите малко повече твърдост по отношение на държавите членки и да изисквате по-стриктно изпълнение от тях. Защото трябва да имаме предвид, че с всяко отлагане разходите за изпълнение на директивата ще се покачват, защото и замърсяването е, на околната среда се засилва и така нататък. е, е от ГОЕ е представителя. Благодаря. Тази директива е наистина много важна за много граждани. Самата комисия го каза и проявен бе голям интерес от страна на гражданите, които искаха да участват Така че казах, че е ясно, че гражданите са много заинтересовани от директивата. Трябва да има ясен отговор от комисията, както казваше колегата. Комисията кога ще каже съвсем ясно, че няма да се преразглежда директивата, защото това не е само важно за гражданите, но и за всички държави членки, които представиха планове. Трябва да имаме много ясен отговор в това отношение до 2021 година. Цените не могат да бъдат преразгледани и не може да очаквам да чакаме 2007 година, за да приложим директивата. И както беше показано по време на презентацията, има подкрепа за текста на директивата. Проблемите са различни и които касаят настоящото приложение. Но аз си давам сметка, че има много натиск от страна на промишлеността, на земеделието, които искат абсолютно да отслабят тази директива. Но посланието на гражданите е съвсем ясно. Те искат да видят как тази директива се прилага и трябва да бъдем много ясни да кажем, че директивата няма да бъде поставена за преразглеждане, защото иначе няма да има Green е Deal, зелената сделка, но трябва да се изясни от страна на комисията, че директивата няма да бъде преразглеждана и само по този начин може да направим така, че да се спазят целите на директивата. Както беше казано, има цяла поредица от изключения но в самата директива, но всичките те трябва, всички ние трябва да я прилагаме. Така че има нужда от повече яснота спрямо това, което беше казано днес. Благодаря. Пипи. НП. Благодаря. Ако търсим доводи за това, защо не трябва да отваряме отново директивата, Именно европейския курс е, е целта на европейския курс е точно това. Доколкото е, разбирам, в тези директиви не се споменава никъде енергийна ефективност. Разбира се, има проблеми с изпълнението, прилагането и аз поделям е, съображенията, тревогите, които се е, представят тук, но можем да отворим е, отново, е, да преразгледаме тези директиви и да видим как е, можем да използваме потенциала, който се крие в енергийната ефективност, защото е, използваме енергия, когато пречистваме водите. Знаем, че Всъщност преминавам на датски. Когато се пречиства водата в пречиствателната станция, там може да се извлече, да се получи, е, да се произвежда енергия. Един от аргументите за преразглеждане на тези директиви е не само да наблегнем на това, което се съдържа вече в тях, на тя, изпълнението на това, което вече е залегнало там, но и да отиде малко по-далеч е, и да направим така, защото енергията, която се получава при пречистване на водата, ще е част от тази зелен курс. Е, та това е въпросът. Може ли е, като е, при преразглеждане на тези директиви да използваме по някакъв начин енергията, която се освобождава при, в пречиствателните станции? Надявам се, че това е и аз, че сега стана ясно. Бях си в Дания за уикенда и английския ми е, и съм си забравила английски междувременно. Да, ще След е, спонтанните въпроси ще получите отговор. Да, в Европа имаме ясни правила за опазване на е, подпочвените води, е, на, на земните води и така нататък. Въпреки това обаче е, тази проверка на комисията показва, че над половината от тези е, наземни води не са в добро екологично състояние. Е, както миналата седмица комисията е, всъщност е, заведе процедура за нарушаване на договорите по отношение на Германия. Е, стряскащото тук е, че 20 години след като са, сме се разбрали за тези правила, сега става ясно, че още от 2007 не се спазват. Доброто екологично състояние всъщност се предвиждаше да бъде постигнато 2015, след което започнаха е, отлагания, изключения и така нататък. какво сочи вашия анализ обаче? Е, самия е, пропуквания, самия е, начин по който работи комисията, защо не е заведен до сега процедура за нарушение срещу всички държави членки, които не са си изпълнили ангажиментите? Защо една защо срещу Германия е заведена такава процедура? Защото ясно е, че целите за 2020 не са спазени, не са постигнати. 2012, е, според мен, е, бе заведено също моя регион е, такава процедура. Но какви са санкциите? Така че в крайна сметка да се стигне до едно разумно състояние. Та въпросът ми към вас е, ще промените ли начина си на работа и много по-бързо, експедитивно да завеждате процедури, да започне процедури за нарушаване? И второ, да е, направите така, че всички процедури да протичат бързо и да следват съответните санкции, защото без санкции е, 27, пак ще си говорим същото. Трябва, бихте ли могли от днес да ни кажете, че вие можете да ускорите въвеждането на процедури за нарушаване на договорите, на спазване на договорите по-бързо и по-ефективно? Благодаря няколко неща. Първо, ако държавите е, членки сега са, е, финализират своите планове за управление на речните басейни, е, ще кажа нещо, което не се съдържа в законодателството, но е важно. Ва, някои от вас основателно споменаха въпроса за микропластмасите и фармацевтичните отпадъци. И, но никой не спомня нещо за недостига на вода. А според мен това е най-сериозният проблем, поне в голяма част от страните в центъра на континента. Първият ми въпрос следователно е дали комисията предвижда включването на дали предвижда да се заеме и с този проблем в бъдеще? И второ, тези е, консултации, е, публични консултации, е, сочат, че има много критични бележки от обществеността за административното бреме. Може ли комисия да каже как ще упрости изискванията за отчетност, за докладване? И накрая, Това са възможните правни мерки, действия. Още 18 година комисията предупреди е, много държави членки е, за това, за евентуални мерки. Въпросът ми е, е крайният срок е 27 за постигане на екологичните стандарти на качество. так, това наближава. Смятате ли, възнамерявате ли да, да, от, да, да въведете отлагане предвид забавеното изпълнение? Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо, за презентацията. Както казвате, рамковата директива позволи да се забави разграждането и развалянето на качеството на водата в Европа, но не сме постигнали. За сега 40% само от повърхностните води са добри. Споделям изявленията на много колеги, които искат най-напред да не се е, преразглежда директивата, а и да се малко да се окаже натиск върху държавите членки, за да я прилагат. Що се отнася до подпочвените е, източници са по-добри. Може да се счита, че 74% от целите са постигнати. И когато погледнем причините, поради които не всичките е, цели са по постигнати. Това е, идва от нитратите от земеделието, солните води или друго замърсяване от обекти за зариване на отпадъците. Например, във Франция, в Алзас има един такъв обект, който първоначално трябваше да приема 320 000 тона опасни а, отпадъци, но след това само 90% отидоха, но на 150 метра са все още тези отпадъци и това са подпочвени води, които касаят 7 милиона граждани. Така че наистина това е европейски проблем. Затварянето на галериите всъщност беше влезе в сила и искам да знам дали този проект, вие го следите, предвид отражението им върху качеството на водите и дали считате, че едно такова решение за затваряне на галериите отговаря на правилата, по-специално принципа на а, предпазливост. Това е в член 191 от договора. Благодаря. За зелените, Юта Борис. Мерси. Ja, wir haben auch hier wieder gesagt... И отново видяхме, че проверката на пригодността е важно, но законите са важни и трябва да се прилагат. В доклад на Европейската агенция по околната среда тези проблеми са маркирани. Функционирането на водите като хабитати на планктон и така нататък в това отношение също са много важни необходимо е такова качество на водите по много причини и за, храни, за е, е, хранителни е, продукти, и за е, е спорт и почивка. Е, сега имам съвсем конкретен въпрос който се отнася не само до Агенцията за околна среда, но и стана ясно и от вашата презентация днес. Много от проблемите са свързани с съдържанието на химикали в водите. Е, това е, е приоритет за държавите членки, е, особено е, медицинските, фармацевтичните продукти последните години. Въпросът ми е какво е, ще направите конкретно за да се неутрализира този, това, да се намали това на претоварване на околната седа с лекарствени препарати и как ще действате е, с, е, е, по отношение на е, тези вещества, които е, попадат в е, е реките, е, които е, и замърсяват е, водите. Какво ще направите също това? Благодаря. Грация, моите президенте Йорин. Благодаря, благодаря на колежката за презентацията. Притесняваме много това, че чета, че по-голямата част от държавите членки са поискали да Притесняваме факта, че някои държави цени поискаха 90% от техните води, казаха, че не са качествени ако трябва да се отложи всъщност прилагането на а, директивата, може би това е на решение. Също се притеснявам, че а, сладките води а, са, всяка година се намалява. Това е също и така се намаляват и а, видовете морски животни изчезват. Един вид от четири риби а, а, могат да изчезват. Сега искам да говоря за водата. Гражданите искат да запазваме, да опазваме нашите е, е, повърхностни води. Тази кампания го каза съвсем ясно в директивата. Настоящата директива работи. Това, което не работи, това е самото приложение, иначе директивата е добра. И трябва да се опитаме да направим повече. Не трябва да отстъпваме в никакъв случай, трябва да запазим директивата от всякакво опити за отслабване на това, което тя казва. И се обръщам към комисията да опитам кои са основните дейности, за да се подкрепят държавите членки в приложението на директивата за качеството на водите и как ще успеем това да стане. Както казаха и други колеги, кога ще как трябва ли да се отложи приложението на директивата, особено да видим какви са и как стоят нещата с фармацевтичните продукти и микропластмасите. Е, може ли малко Je vais redonner la parole à la Commission pour répondre à toutes ces questions. Et... Дам думата на комисията да отговори на всички тези въпроси. Имаме още четвърт час. Няма да имаме време да проведем втория дебат относно пречистването на отпадъчните води. Ако имате Някакво кратко представене. Ще има отговори на въпроси и така ще приключим с първата точка от дневния ред. Имате думата. Благодаря, господин председател. Това беше именно, това бяха точките, които исках да подчертая. Още не съм направил другата презентация. Някои въпроси, като че ли касаят директивата за отпадъчните води. Bit... Преминавам на английски язик. Ще се опитам да грубирам отговорите си по теми. Основният въпрос, който поставиха мнозина от вас, е дали комисията ясно ще заяви, че няма да пре... за... започне преработка на рамковата директива за водите. Нашата проверка на пригодността много ясно стигна до извода, че като цяло директивата е пригодна за своите цели, но има някои проблемни области. И когато дискутирахме включително с политическите си ръководители, не сме имали намерение да преработваме директивата. Просто оценяваме всички варианти в светлината на Европейския зелен пакт, който бе прият в деня след деня на обнародване на оценката на рамковата директива за водите. Инструментите ни трябва да са такива, че да постигнем целите, свързани с климатична неутралност, нулева замърсяемост, биологично разнообразие, което преследваме много последователно. Ние също така водим дискусии и с съвета. Може би знаете, че съветът планира да проведе ориентационно разискване на заседанието на министрите на околната среда през март – Събираме цялата информация, с която разполагаме сега след обнародването на резултатите от проверката на пригодността и просто ще направим така, че да осигурим изпълнението на Зеления пакт. Друга група въпроси бяха свързани с контрола и санкциите. Необходимо е да се има предвид, че се упражнява контрол и върху начина по който държавите членки изпълняват директивата. Ние във въпросника, който раздадохме по време на общественото допитване, зададохме и въпрос дали санкциите, които могат да бъдат прилагани включително от местните и регионалните органи, са достатъчни. Огромната част от отговорителите на нашия въпросник смятат, че санкциите не са годни за преследваната цел. Някои е, евродепутати цитираха примери за недобро въвеждане на директивата и недоброто изпазване на национално ниво. Да, в някои случаи има такива примери. Понякога информацията обаче стига късно до комисията. Мога само да гарантирам, че комисията е категорично решена да продължи да води дела пред съда за неспазване на правилата на тази директива. През февруари 2019 година ние приехме документ, с който дадохме препоръки на всички държави членки. Това е нашият предпочитан метод за работа с държавите членки, тъй като те сега разработват планове за управление на речните басейни от трето поколение. Ние сме установили слабостите в плановете от второто поколение и се стараем да преценим кои от тях се дължат на структурни причини, кои на недобро изпълнение на правилата. И естествено, всеки път, когато видим, че има структурни проблеми, трябва да използваме максимално инструментите на свое разположение, за да принудим държавите членки да отстранят тези структурни недостатъци. Разбира се, не навсякъде има еднаква динамика. Не еднакво активни са екологичните неправителствени организации, за да отстояват правата си. Това също е един начин да се осигури спазването на директивата. Но във всички случаи ние много внимателно осъществяваме контрол и предприемаме необходимите мерки, въпреки че изпълнението на плановете е в ръцете на държавите членки. В отговор на въпроса зададен от почитаемата госпожа Мюлер за съответствието между този нормативен акт и предложенията на Европейската комисия за новата обща селскостопанска политика. Ние направихме така наречената връзка на обословеността даваме допълнителни средства на земеделците за това, че те спазват рамковата директива за водите. По отношение на Европейския зелен пакт, действително трябва да се направи още, е, за да се подобри качеството на водите, но тук задача имат и законодателите. Чух много коментари във връзка с химическото замърсяване. Факт е, че в проверката на пригодността ние сме посочили тази област като такава с потенциал за по-сериозни, по-категорични действия тук е, виждаме, е, че има възможности за подобряване на това, което се прави, като по-добре се отстранява замърсяването при източника. Господин Хансен и други почитаеми депутати припомниха, че приключваме сега много деликатни преговори за питейната вода. Тук е, сме подходили много холистично за пръв път към такива замърсители като смутителите на ендокринните функции. Искам да благодаря на Европейския парламент за неговото участие за постигане на този резултат. А... Трябва да кажа, че има и количествени показатели, които следим, не само качествени и всичко, което сме констатирали при сегашната проверка, включително по отношение на недостига на води, на водния недоимък, ние ще го отразим в следващата си стратегия за преодоляване на промените в климата. Господин председател, искам да ви помоля да помолите комисията да даде конкретни отговори на конкретните ни въпроси. Ние не чухме отговор на въпроса на колежката за така наречените ПИФАС, е, химическите вещества от е, категорията ПИФАС. Е, бихте ли дали конкретен отговор? Да, заповядайте. Ако имате конкретни отговори, можете да ги дадете. Добре. От една страна казах, че съединенията от категорията ПИФАС са предмет на модернизацията на директивата за питейната вода. В момента работим върху стратегия за по-холистичен подход към този вид химически съединения. Те ще бъдат част и от нашите усилия за преценка дали има нужда от ревизия на тази дъщерна директива за стандартите за екологично качество на водите. Вие казвате, че комисията трябва да преценява собствените си мерки. Какво имате предвид е, нашите действия като пазител на договорите или нещо друго? През 2015 година срокът бе спазен – и имаше допуснати само някои изключения. Броят на заведените дела за неизпълнение на директивите е много ограничен. Искам да ви попитам за делото Вера Виза, ако правилно чухме. Имаше въпрос от Франция. Ние сега чакаме да наложите санкциите за това, че държавите членки не са спазвали директивата. И освен това, защо има случаи, в които е имало нарушения, а не сте започнали дела? Благодаря за уточнението. Отговорът ми е следният. Ние сме започнали много голям брой дела за неизпълнение на общностни изисквания. Някои от тях са на етап мотивирано становище или дори а, писмо за официално уведомление. Някои от тези дела са стигнали вече и до съда. Ще предам въпроса ви на колегите, но разбирам, че искате да бъдем още по-активни. Мога да ви кажа, че ние вече сме по-активни, отколкото в миналото, защото всички планове за управление на речните басейни от второ поколение много внимателно се анализират от комисията. И когато констатираме недостатъци, ние внимателно ще дадем препоръки за тяхното отстраняване. Естествено, в Европейската комисия нещата стават видими, когато стигнат известна степен на зрелост, но това не означава, че ние не работим активно с държавите членки в фазите предшестващи завеждането на делата, когато се опитваме да преодолеем нарушенията без да се стига до съда. Изключително съм ви благодарна за това, че поставяте така ребром въпросите. Ние сме 100% съгласни с вас. Благодаря ви, Ана Вайс. А, струвате ми се объркана. Ами аз мога и да се усмихвам и да бъда объркана едновременно. Благодаря за отговора на въпроса ми. Когато пречистваме отпадъчните води, знаем вече, че има възможност да се извлича от тях енергия. Въпросът ми е, ще бъде ли възможно да бъдат преразгледани директивата така, че елементи от Зеления пакт да бъдат включени в тях пряко. Да се отрази тази възможност при пречистване на водите да се извлича енергия, тъй като в момента това не е предвидено от директивите. Моят въпрос беше за това всъщност. Да, тук става дума за оценката на директивата за пречистване на отпадъчните води в градска среда. Не съм направила това изложение и няма да има време за него, но мога да отговоря на въпроса ви в следния смисъл. Ние проявяваме много чув... голяма чувствителност към тази необходимост отпадъчните води в градска среда да се третират така, че да се има предвид и енергийната ефективност. Близо бихме искали да има много по-голяма енергийна ефективност при пречистването на водите. Сега тя е на ниво 1%. Трябва да бъде много по-голяма. И за това искаме плановете, които правят държавите членки, е, да бъдат е, много по-неутрални е, в енергийно отношение, като дори предвиждат и възможността за производство на чиста енергия. Председателят, благодаря ви. Приключваме с този дебат. След минута преминаваме към разискванията за бюджета за 2021 година. Très bien, on va reprendre nos travaux. Je me permettre de... Да, и нека да продължим а, а, нашата работа. Представи Пьер Латюрилю. Ще проведем обмен на, на виждания относно бюджета за 2021 година. Сега е добър момент да говорим за това. Сега се говори за многогодишна финансова рамка и това ще бъде първия бюджет 2021 година първия бюджет в рамките на новата многогодишна финансова рамка. Малко може би да изпреварваме нещата, но ако искаме добре да подготвим нещата в Европейския парламент, трябва да свършим тази работа, както между политическите групи, така и комисии. Аз съм докладчик като председател на комисията за становището на комисия НВ по този проект бюджет и ще ви запозная с някои елементи, въпреки че след няколко дни а, а, и тук колегата може да ви запознае с нещата. Сега 15 на минути ще ви обясним нещата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Аз съм тук, за да търся съюзници. Аз бях докладчик всяка за бюджета 2001 година и постигнахме 9 е, милиарда повече от това, което искаха държавите членки. И, бяха, и се каза, че за първ път е, Европейския парламент спечели около 2 милиарда, защото 5 групи работеха заедно. И а, е, получихме именно Съюза, именно се оказа много плодотворен. Това е първият бюджет от многогодишна финансова рамка, първият бюджет за зелената сделка ще бъде много труден и трябва парламентът да бъде много сплотен. Затова предложихме един нов метод, вместо да чакаме септември-октомври, за да работим заедно, да може още от февруари да помислим заедно. Няма какво да ви го обяснявам на вас. Ситуацията е за пръв път е, стоиме пред, сме изправени пред такъв, е, такова предизвикателство. Ето, след Мадридската конференция по клима и а, бяха създадени много надежди. Много хора се казват, ако Европа успее зеления дил, ще бъде голям успех. Но ако не успее, ако нямаме финансовите средства, бюджетни и небюджетни средства, ако нямаме финансовите средства, просто това е само ще бъде истинска катастрофа. Така че като се връщам от Мадрид, много хора гледат какво прави Европа и сега се решава с многогодишната финансова рамка е за 7 години, но бюджета 21 година е начин също да повлияем върху тази многогодишна финансова рамка. И ако се провалим, след 7 години са провалени. Това е едно. И второ, ще бъде трудно. Виждаме какво предлага Шал Мишел. Знаете, че се организира съвет на министрите. Предлага се 0107, което е недостатъчно и знаем, че ще бъде много трудно да постигнем 1,3% БВП и дори да ги тези пари, за да финансираме този Green Deal, няма да е достатъчно. Така че комисията по бюджета започна да работи по едно допълнение към бюджета, за да може да се финансира зелената сделка. Затова трябва да бъдем единни. Беше, бюджета беше представен от пет групи. Преди как се работи от парламента, ако не сме обединени, ще бъде много сложно. Аз не съм тук да ви говоря като някакъв учител. Аз съм нов депутат и искам да чуя вие какво ще кажете, да може да представим аргументи и да спечелим тази битка заедно. Така, сега виждате и презентацията. Това е... Няма какво да ви обяснявам колко е тежък проблема, но ако трябва държавните глави да се размърдат, трябва и държавните в Сахел, например, сушата е невиждана до сега. Това са десетки хиляди загинали. Но независимо от това, което правим едните и другите, аз вчера има един сайт, където си измерва количеството въглероден двуокис ежедневно и следим в атмосферата. Вече сме преминали 415 промила. Миналата седми, седмица също надхвърлихме нещо нечувано, но тук от 3 години развитието, количеството на въглероден двойкис се увеличава за 3 пъти по-бързо, през, отколкото през 60-те години. През 60-те години виждате колко било, сега е сега три пъти по-бързо върви. И независимо от това, което правим ние всичките, въпреки това, което Европа прави, още не сме далеч от е, победа, победата. Количеството е много важно, количеството на въглероден двуокис и горите сега по-малко е, абсорбират този въглероден двуокис. И това, което Европа говори, е, че трябва да спечелим тази битка. Ако Европа успее да намали наполовина до 10 на години тези емисии, ще се надяваме, че може това да повлияе на Япония, на Китай и на други. Но ако Европа покаже, че е много сложно и създаде надежди, пък до 2-3 години не успеем, ефектът ще бъде катастрофален. И когато госпожа Вандерлайн прави усп... съпоставка с речта на Кенеди, да, хубаво и е, чул стригото му, така сме решили, отидохме на Лаза, но тук става дума за бюджет. Примерно, бюджета на НАСА само за няколко години се увеличи по 15 пъти, докато при нас не е така. Освен това се говори също за Green New Deal. Това е тук напомняме Рузвелт. Рузвелт отива в нови страни, създава, създава заетост и така нататък. И е, Кеннеди и Рузвелт са имали амбиции за страните си, за гражданите си и са предвидили бюджетни средства, но ние се питаме дали бюджета от многогодишната финансова рамка може да покрие нашите амбиции. Конкретно, вие го знаете, познавате добре нещата, какво означава да се намали на половина до 10 години, и да се намали е, въглеродния двокис, какво означава половината от къщите трябва да бъдат изолирани сгради и други трябва да бъдат изолирани, навсякъде трябва да се развиват градски транспорт, даже и в зони, където няма много, защото не са много населени. Трябва да преобразуваме нашия модел на земеделие. Това е огромна, огромна работа, която в историята на човечеството не е имало такива промени. Това може да създаде милиони работни места ще спечелим и от покупателната способност. Един господин Гърноба каже, изолирахме къщата, много по-добре живея и всяка година спестявам 800 евро от, само от изолацията. Така че виждате социалната, социалното измерение. Но кмета на Гренобъл тогава казвам, искам и се да изолирам повече, но нямам. Нямам достатъчно средства и мечтая Европа да ни помогне. Това е мечта навсякъде. Се отпускат помощи за изолациите. Но колко ще струва? От документ от 14 януари, вие сте го прочели. Той е много интересен. Това е за първ път един такъв, е, такъв пълен документ. Европейската комисия ни казва в този документ, ако искаме наистина да успеем зелената, зеления дил, липсват 260 милиарда всяка година и даже и повече, ако имаме предвид е, и другите разходи. Европейската комисия ни казва, това е документа на комисията, казва, че всяка година това, което ни трябва от 2021 година, а, няколко стотици милиарда всъщност. И това, което е интересно от същия документ, комисията казва, че за момента има 7,7 милиарда върху фонда за преход. Надяваме се климатичната банка да помогне повече. Има различни разпоредби, различни механизми. И има, има така, желание за диалог, за отваряне. И когато се срещаме с отговорниците, те казват, че търсят нови идеи, имат нужда парламента има нужда да им даде нови предложения и да постави натиск върху гражданите, за да може да се задействат е, държавните правителствени ръководители. С други думи, не е достатъчно до тук. Може, това са големите, шесте големи е, обекта, които трябва да запретнем ръкави. В съществуващия бюджет е, трябва да видим какви са различните програми, които ни позволяват да намалим метана или въглеродния двуокис, това е първата работа в съществуващите рамки, кои са инструментите, които работят добре и тези, които не работят и как може да внесе повече пари в работещите инструменти. Комисията казва, че липсват стотици милиарда и <coughs> казва в транспорта, в енергийната ефективност, земеделието. Тук имаме нужда от вашата помощ Комисията по бюджета има нужда от вашата помощ. Понеко път смятаме, че тя има всичките компетенции. Не е така. Всеки един от нас може да помогне и в този документ е записано транспорт, само 60 милиарда и те казват, разходите по инфраструктурите не са взети под внимание. Знаем много добре, че когато се говори за транспорт, най-големите разходи са инфраструктурите. Дали може, като договаряме многодишната финансова рамка и бюджета 2021, да изясним какви са нуждите. Мисля, че работа, която беше извършена е много интересна, полезна. Казано беше ето какво трябва в идеалния случай. Комисията казва наистина, ако искаме да успеем зеления, зелената сделка, то това ни трябва, но това, което имаме е, ако наистина искаме да успеем, ето какви са нуждите по различните сектори. После вече се опитам да разширим рамката и да видим какво може да включим, какви са финансовите а, е, възможности, какви са а, е, законодателни рамки, които трябва да подобрим. Така, идеята да се намали наполовина за 10, 10, 10 години, но трябва, разбира се, да има и а, е, други политиките да бъдат преразгледани, защото климатичните промени няма да спрат. За да успеем да намерим тия 400-500 милиарда, трябва да разчитаме на един по-амбициозен бюджет и е, извън бюджетни ресурси. Комисията по бюджета започна да работи по собствените ресурси. Това е основна битка, като гледаме какво предложение е направено. Бюджет с 1,0 и ако нямаме допълнителни ресурси, няма да успеем. Всеки месец хода в Берлин, защото Германия е, тя ще управлява втория семестър Европа и знаем, че повечето страни искат да внесат допълнителни пари. Така че трябва да деблокираме въпроса с собствените ресурси, особено за климата. Ако гражданите не са с нас, ако говорим за само за многодишната финансова рамка, мисля, че трябва да разчитаме на собствените ресурси. Освен това трябва да има наистина една банка за климата, правят се предложения, банка, която да е много по-амбициозна, като използва по различен начин парите от Централната европейска банка. Економическия и социален комитет ни подкрепя. Комитета на регионите също и ни казват, когато слушаме господин Домбровски, той разчита, че е, е, климатичната банка може да получи 16 милиарда повече. Хубаво е, но не е достатъчно. Като е, Европейската централна банка вече осигури 240 милиарда. И защо как парламента може да направи предложения, като спазва независимостта на Европейската банка, дали парламента може да повлияе. Може ли да се борим <clears throat> Време е да успокоим малко играта в спекулацията и по-голямата част от парите да отидат в климата и биологичното разнообразие. Конкретно, това е един филиал на Европейската, на Европейската банка, която може да действа по-самостоятелно. Това е Комисията започна проучвания дали може да направим задължителните работи по е, изолацията. Това не може да стане, освен ако имаме някакви помощи. Ако е, искаме от всеки един е, гражданин да плати от джоба си, няма да успеем. Така че е важно да има помощи, субвенции, и много по-амбициозна програма за климата, много повече от сегашното. Въпроса с собствените ресурси също трябва да отговаря на целите на данъчната справедливост. Видяхме, че му беше възможно да се финансира екологичния преход, обаче това доведе до пълно изчерпване на разходите. И а, ако трябва собствени ресурси, които да не бъдат подкрепени само държавите членки, да не се налага всяка отделна страна да, да, да внася пари, но всичките граждани трябва да разберат, че ще им бъдат отпуснати помощи. Например, такса за керосина, това е за финансовите транзакции, преди известно време Европейската комисия каза, че такава такса за сдел... налог върху сделките може да стане за две години, не, се... не става, разбира се. И трябва да се борим срещу данъчната конкуренция. Това е една от темите, по която работи комисията по бюджета. Когато бях малък, данъка върху печалбите беше 40%, а сега спаднахме до 20%, докато дивидендите е, се увеличават, печалбите са много големи, което е хубаво, обаче къде отиват тези печалби, дали те се споделят с е, служителите, отиват ли за инвестиции или просто само за някои акционери. Печалбите, които не се реинвестират, е, са все повече и повече. за това, като ни кажат, че няма пари за климата, а пък печалбите се увеличават, а пък данъка върху печалбите толкова нисък, просто няма логика. Когато Рузвелт е пристигнал, имал същия проблем. Различните щати свалят данъците и само за 4 месеца Рузвелт създава един федерален доход, като казва, където и да сте, 38%. Това е една идея, която беше предложена от Жак Делор, Марио Мотив също преди три години Марио Монти каза, трябва необходими средства и печал, европейската, е, европейския данък върху печалбите ще е също възможно. От е, щатите от Рузвел до Тръмп е, данъка върху печалбите беше 38% и ние тук в Европа 19%. Дори и с реформата на Тръмп печалбата върху данъците е върху 24%. Така че ако искаме по-амбициозен бюджет за климата, трябва да разчитаме на собствени ресурси и така комисията околна среда трябва да е, участва заедно с другите в това. За няколко месеца това е възможно. Ако получим този европейски бюджет, това ще позволи да имаме истински план, истинска научно-изследователска програма. Знаем, че има много решения, но ако искаме да спечелим е, е, битката за зелената сделка, трябва да се действа. Освен това, за всяко семейство, за всяко предприятие, за всяко село, ако поискаме да работят за зелената, за Green Deal, половината от фактурата ще се плаща от местните власти, а пък другата половина от заинтересованите лица. За таксата върху керосина, това е също идея. Работим върху извънбюджетни средства Обама беше из... каза, че ще има данъка фатка. Тогава беше борба срещу злопотребите с данъчните транзакции. Но дали работата, която е извършена по таксономията, позволява да вървим по-напред и да кажем, че нито на банка, нито за страхователни дружества няма да работи в Европа, ако не е напълно прозрачна и ако тези пари не отиват за Green Знаете, че член 2 от договора от е, Париж е, казва, че половината от парите трябва да се използват за борба срещу климатични изменения. Е, скоро ще празнуваме раждането на Европа. Само за две седмици тези хора успяха да вземат едно революционно решение, като казаха, Шуман беше, каза, че световният мир не може да бъде запазен без да има творчески усилия. И само за две седмици Шуман и Аденауер е, събраха е, въглищата и е, стоманата, за да има мир. Но ние трябва да се борим против климатичните промени и комисията има желанието да успее, но мисля, че парламента ние трябва да бъдем горди, ние сме гласа на гражданите, ние може да изиграем нашата роля, за да внесем нови идеи и да съборим старите виждания. Сега вече мога да отговоря на нашите въпроси. Merci beaucoup. Euh, c'est une intervention qui va bien au-delà du budget 2021. излиза извън бюджета 2021 година, отива доста по-далеч. Дебатът е много по-широк, но само едно нещо преди да ви дам думата. Когато ставаше дума за това, че трябва да се разделят на две емисиите на въглероден двокис, е, става въпрос не за 10 години, а спрямо 90-та година. Това не е същата работа. Но е, нямам говорите от е НОП. Да започнем с S и D. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за оводните му думи и за готовността да си сътрудничим добре, вашата комисия и ние, и нас. Мисля, че това е добро начало на един обмен помежду ни. Извинявам се от името на Моника Банова, нашата докладчица в Сянка за социалисти и демократи. Тя не можа да присъства. Накратко ще представя нейното мнение тук но преди това ви благодаря и от свое име за презентацията. Давам си сметка каква сериозна стъпка трябва да предприеме парламента, какви отговорни действия трябва да предприемем не само за Европа, но и в световен мащаб, предвид е, случващото се по света. Е, за целта трябва да имаме е, е, стабилна економика и устойчива економика в бъдеще, като не забравяме и не изпускаме от фокус и зеления курс. Беше така надеждаващо това, което чухме от вас. Моника Бенова каза, че е, също е, е положително настроена. Ние от социалисти и демократи подкрепяме вашия доклад много енергично. Е, радваме се, доволни сме, че Парижкото споразумение е в е, центъра на вашето внимание и смятаме, че в бюджета за 21 трябва да направим така, че да предвидим средства за работата по изпълнение на Парижското споразумение. Особено внимание трябва да обърнем на биоразнообразието и 10% разходи е, като цел. Това е много важно за нас. Е, борбата с рака също трябва да бъде подкрепена със съответните бюджетни средства. От името на групата искам да кажа, че е много важно да има достатъчно средства за зеления курс и е, не е нужно да наблягам на това толкова много, защото виждам, че вие сте твърдо решени Искаме наистина това да не бъде е, поредния е, е, лозунг, а да на практика да се случи нещо, а за целта трябва да имаме достатъчно средства. Така че това е приоритет. Според нас бюджета за 2021 е началото за годишна финансова рамка и той ще така даде тласък и ще покаже какво ни чака в следващите години. Затова е много важно да покажем, че се променят правилата на играта в Европа. И накрая за нас е важно е, този справедлив е, преход. Много е важно с бюджета да бъде възможен този справедлив преход. Вие го споменахте във вашата презентация, разбира се. Ще, внесем е, изменения във връзка с е, е, рисковете, предотвратимите е, рискове за здравето. Отново благодаря ви за работата, за това, че включихте Енви и е, за е, добре свършената до тук работа и за вашата презентация, разбира се. Благодаря. От НП Ани Спиракис има думата. Благодаря. Всъщност не представяме НП, а себе си. Е, официалния не е тук. Е, добре, все пак ще, вие ще бъдете в негово отсъствие е, представител на НП. Благодаря за презентацията ви. Много е, беше интересно, особено предвид на това, че сме в началото на новата финансова рамка. 21 година ще е решаваща това отношение. Да повторя позицията на моята партия предвид е, е резултата от преговорите за ме ФЕРЕ. Е, значи трябваха ни месеци и седмици. По-добре да изчакаме месеци и седмици, за да имаме добър бюджет, вместо да се стигне до съгласие днес или утре, пък е, бюджета да бъде е, с занишена амбиция. Значи искам да кажа две неща по ресурсите, свързани с изпълнение на зеления курс. Да ви попитам за изпълнение на механизма, инструмента за справедливо адаптиране към промените? Как ще отчетете изпълнението на този ресурс, на този инструмент? От Алде е, нямам зелените. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Благодаря ви за презентацията. Няколко мисли ще споделя по няколко въпроса, които ме вълнуват от вашата презентация. Напоследък се говори много за облагане на месо, захар, пластмаси, горива и така нататък. Съгласен съм, че трябва да се облагат печалбите и това трябва да въжи за всички държави членки. Няма нужда да търсим примери в САЩ. Това може да направим и тук, е, независимо от е, САЩ. Това, което ме смущава обаче е, че ако трупаме такива допълнителни данъци, а ще, е, верно е, че ще ни трябват допълнителни ресурси за зеления курс, но това ще се отрази зле на гражданите, така че трябва да отчетем и този факт. Фактор. Вие споменахте общността за въглища и стомана. И казахте, че те са работили тогава много с разбирателство и хармония, за да се стигне до това, което имаме днес. Но те го правиха, мислейки и за отрицателното въздействие на всичко това е, върху хората. Тогава те говореха, те мислеха да обединят енергийния ресурс без да е, стоварват бремето на гърба на гражданите. Та посланието ми е каквото и да правим, трябва да мислим как всичко това ще се отрази на гражданите и особено на най-слабите представители на е, членове на обществото. Благодаря, зелените. Благодаря ви много. Благодаря на е, нашия докладчик. Благодаря ви за много задълбочената е, презентация, е, за това, което казахте, че е, бюджета е е основ от решаващо значение за изпълнение на зеления курс. До голяма степен всичко това е свързано с дискусиите по многогодишната финансова рамка. Ние сме посредата на тези дискусии. Какво мислим ние, като пар... казахте, че нашата позиция на парламента за бюджета на 21 ще бъде решаваща. Не знае, че тази седмица ще приключат дебатите по този въпрос. Ако а, а, така а, гледам предложението на Шар Мишел, намисля, че ще приключат тази седмица. Защото защото всички е, иновации, е, всички всичко се свива. Е, някои държави членки, включително моите, не искат да внасят, да увеличат носките за Европейския съюз, а пък е, е, това ще се отрази на кохезионната политика и оттам на всичко. Иновациите, зеления курс и всичко в това отношение. Вие поставяте този въпрос в презентацията си, но от гледна точка на Енви трябва да изпрати много силно послание в тази посока. Да благодаря на председателя за проекто текст Екстън, мисля, че може да се засили той в някои места. Например, не се споменава процента, който ще заделим за е, целите на климата вашите числата, които давате, е, сочат колко важен е, е този въпрос. Шар Мисел там много споменава много занижен стойност, 25%, която не е отбързваща, само така пожелателно е, стойност, което сочи, че ако оставим нещата в ръцете на съвета, те ще заобиколят, ще се измъкнат от е, задължителни, твърди и ясни ангажименти. А, ние от комисията ЕНВИ искаме да има, и имахме такива цели по климата преди. По биоразнообразието, дори не се, в доклада на Шарл Мишел дори не се споменава. Това вижда как всичко обаче е взаимосвързано. Ние като парламент вече сме приели е, допълнителни 10% е, в е, парото климат за биоразнообразие и е, това ще влезе в нашата резолюция, но е важно да го кажем отново. Друго важно е проверка на е, е, климата, е, постигнатото. Окей, ние казваме, ще е, заделим това за климата, но как ще е, сме сигурни, че то няма да се отрези вредно върху климата в крайна сметка? Какви са инструменти и законите, чрез които ще гарантираме да не, че няма да така помпаме пари и средства, които ще имат обратна ефект? Е, и последното е, ми съображение, което ще влезе в измененията. Е, сега виждаме, че когато комисията се отчита за екологизирането, много елементарно е това за селско стопанство веднага нещо се определя като е, зелена инвестиция, но е, трябва да се провери как то се отразява на климата и тогава може да се установи, че има отрицателен ефект. Така че когато е, е говорим за е, проценти, е, за екологизиране, трябва да видим, че това, което, е. да сме сигурни, че това, което отива за климата и биоразнообразието, наистина води до а, е, така нареченото позеленяване, е, екологизиране, а не е само а, е, някаква стойност на хартия. Е, трябва наистина да направим всичко възможно, да сме сигурни, че е, предложението за 21 в Комисията по бюджет е, сериозно ще отрази амбициозните цели на, на зеления курс, така че наистина да имаме човек на Луната, по-скоро жена на Луната, ако трябва да сме в духа на времето. Екаре.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 за това, че дадете възможност за тази дискусия и е, да, за да помислим как тези амбициозни планове ще се приложат на практика, е, което до сега не беше направено. Е, казахте, че 2030 трябва с 40% да бъдат намалени е, е, емисиите. Е, знаете, че до сега след говорихме за 36, а след Брексит за 34%. Е, това се случва, когато е, човек не може да прилага на практика амбициозни прецизирани, точни планове, като мерки и като пресмятания. Това са много важни аргументи, е, които трябва да бъдат представени на вниманието на съвета. Факта, че тук, например, в комисията ЕНВИ показваме, ни показвате различни е, картини да иллюстрирате посланието си, това не е нужно. Ние сме добре е, запознати с е, проблемите, но в държавите членки имаме сериозни финансови проблеми. Белгия, Франция, Гърция, Италия. Например, ако говорим за данъци и за допълнителни налози, трябва да е, говорим първо за държавите членки, където те ще се прилагат. Трябва да имаме съгласието на гражданите. Трябва да убедим гражданите, че те да ги убедим, че ще се наложи да плащат много по-високи сметки за вода, за отпадъци за, и другите комунални услуги трябва е, за електричество и така нататък. Трябва много точно, е, точни сметки да направим и да е, сме наясно, че всяка държава членка върху, на база на тези цифри, факти, анализира своето състояние и казва това е възможно и това не е възможно. Опитваме се да говорим за 50% дори, но трябва да говорим за конкретни суми, конкретни пари, конкретни решения. Ако някой е, когато един финансов финансов министр в държава членка, за да вземе той решение, трябва да посочи и да измисли, е, да, да, да каже какви са източите на финансиране. И то за 10 години. Тук ние говорим за 7 години. Ето защо ви е, призовавам преди всичко да анализирате точно какво ще се случи в, е, и какво е необходимо във всяка държава членка, за да можем да говорим от там нататък за конкретни решения. На заседанието на господин Тиверманс и комисаря по бюджета говориха за вероятни финансови средства, но никой не отговори на въпроса откъде ще дойдат тези средства. 7,5 милиарда евро в рамките на 7 години за, за промяната. Откъде ще дойдат? Ние не знаем дали това са 5 плюс 2,5 милиарда или цялата тази сума от 7,5 е допълнителна сума как ще как ще решим, ще, ще направим така, че да дойдат и частни инвестиции. Бихме искали заедно да създадем ситуация, при което е, всички да гледат сериозно на зеления курс, но съответно да гледаме реалистично и на възможностите си. Благодаря. Благодаря за зелените и е. Благодаря, е, господин председател, господин докладчик. Най-сериозното предизвикателство и отговорност за Европа е да планетата ни да е и, и хората да са здрави. Това е, е зеления курс, това е целта на зеления курс. Това иска комисията. Е, нашия докладчик търси съюзници в наше лице, е, и ние предлагаме бюджета за 2021 да е, павира пътя за изпълнение на, на зеления курс. Но, е, така казахте, но е, така не се постига зелен курс. Той трябва не се павира, ами се пробива с едни радикални трансформации. Ето защо имате 100 дни за, за вашия зелен курс и 10 години за да качите жена на Венера, може би. Е, ето защо този бюджет трябва да е първият действително е, климатичен бюджет, така да се каже. Трябва наистина решаваш скок да се направи, за да се е, постигне амбициозното съкрещаване на емисиите ние защитаваме позицията на, парламента за едно 1,29% от е, БВП, е, трябва да сме готови е, да, да се защитим докладчика, да се противоставим, ако съответните средства не са адекватни. И да работим за търсенето на нови, нови източници. 2,3 трилиона 2,4 е, е, е, милиарда за количественото облегчаване. Какво ще кажете за смекчаване на бремето върху климата и евробондовете, еврооблигациите? Още един-двама е, желаете да зададат въпроси и след това ще ви дам думата за отговор. Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. Извинявам се, че за съжаление не можах да чуя вашето е, представяне, тъй като е, имах други задължения, но е, този дебат днес е тясно свързан с въпроса за е, МФРЕ ето защо бих искал да кажа няколко е, думи в това отношение по този въпрос. Предложението на е, Жан Мишел е, съдържа много малко светлина, хвърля малко светлина на въпроса и много сянка. За да бъде прието това предложение, е, там се, всъщност се отваря малка вратичка за собствени е, средства, е, което е възможно и разумни предложения за емисиите и данък върху пластмасите, но има много неща, които трябва да уточним до четвъртък и след това, които трябва да свършим, за да не и е, не трябва да приемем едно е, непропорционално съкръщаване е, на средствата за научни изследвания. Просто е неприемливо това. Искаме да продължим борбата с рака, с измененията в климата. Как ще стане това, ако не се заделят достатъчно държавни средства за научни изследвания? Е, става, говорим тук за предложение от 30%, просто това няма да стане. Колкото до правомощията на нашата комисия, е, смятам, че е напълно неприемливо е, да се заделят толкова средства за еразъм. В отговор на колегата от ЕКР за 40%, че не, не, не можем да го постигнем, не е вярно. Във всички случаи ще постигнем 40%. Дори държавите членки които са далеч, ще го постигнат. Аз обаче смятам, че дори повече ще постигнем. Може би над 50%. Ще изчакаме анализът на комисията и след това ще видим. Но разбира се, това не можем да го направим само с европейския бюджет. Тук е, трябва да сме честни. Говорим за една сума от 1% е, от БВП и т.е. 1,3. Е, реалистично реалистичната сума е 1,5. За съжаление обаче много спорове се водат по този въпрос. Е, до следната минута ще се е, борим, което означава 98,7% е, от парите, които се харчат в Европа, да не минават през европейския бюджет. Но всичко това трябва да имаме предвид, когато мислим за финансиране на зеления курс. Ето защо ни трябват е, съответните стимули в националните бюджети и частната економика. Така че е, позицията на моята група е трябва да въведем цена и данък за CO2, нещо, което до сега няма. Тези, които генерират, произвеждат въглероден двокис, да, е, за тях да светва червената лампичка, а други, които въвеждат е, е технологии, които е, е, търсят технологии за съкръщаване на емисиите, е, за тях да бъде съответно занижен този данък, за тях да има съответното облегчение. Но за всичко това трябва да се предвидят съответните инвестиции. Благодаря за социалисти и демократи, господин Лайна. Благодаря, Благодаря, господин. Благодаря, господин председател, за тази презентация. Благодаря за това, че подчертаете ролята на парламента. За нас това е изключително важно. Говорихме за компромис. Вярно е, че имаше споразумение, имаше е, много се говори, но сега имаме нужда от ресурси. Искам тук да се спра на въпроса за данъчното облагане. Вие знаете много добре, че ако не обясним промените, които трябва да бъдат направени, ще има проблем с социалното сближаване освен данъка на, митници, на е, границите, данъка върху замърсителите и така нататък, всичко това е много хубаво, но ни трябва общ подход. Разбира се, ние се ангажирахме е, приходите върху капитала да носят повече, но трябва да направим една историческа крачка, този смисъл, че данъчното облагане във връзка с околната среда да не бъде частично, то трябва да се отнася върху е, печалбите от капитал и други, но трябва да има и по-географски характер. Говори се за север, за юг, за справедливо разпределение. Колегата говореше от деве за участията на всеки един. Дебатът е много важен. Вярно, че има много сериозни промени в самите, самото общество, но има и решения, които се могат да се намалят емисиите с 30% и това трябва да изиграе сериозна роля, както и на обществователската дейност. Съветът също отрязал бюджета в този смисъл, намали участието на в тази област трябва да има увеличаване на ресурсите за план за действие с борбата срещу рака. Например, подчертавам го. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията на колегата. Също аз търся съюзници, не мога да намеря, но и съм напълно съгласен с това, което се предлага, защото вярвам, че в този исторически момент всички има нужда да мине по творчески начин, за да търсим различни решения, защото имаме огромни предизвикателства. Именно за това трябва имаме, има, да бъдем по-творчески, да имаме по-творчески подход. Предложенията са съвсем конкретни, например за фатка за климата, за да бъдат банките да бъдат по-прозрачни, особено тези, които инвестират днес в а, различните горива. Всичките милиарди евро, които се генерират в тази банка, Европейската банка, в крайна сметка отиват в една действителна економика и в дейности за климата и за биологичното разнообразие, което за мен наистина трябва и там да се работи по-смело. Иначе да не говорим за зелената сделка, но ние по принцип имаме нужда от истинска, истинска зелена сделка. И това е трябва да хората да има доверие в това. Аз съм много притеснена, както и вашите колеги го казаха, относно предложението на масата. Ние като парламент не може да отстъпим назад и както вече беше казано, това ще бъде на среща с съвета, която е много сериозна, за да може бюджета да се увеличи. Имам две малки е, така, забележки. Първото касае собствените ресурси, които много колеги говориха за това. Искам да предложа една идея, може би е новаторска, която да гарантира евентуално е, да се е, допълни бюджета. Като ФЕСО се говори за такса върху въглеродния двокис на граница, което ще защитава само предприятията, които работят в Европа, да се въведе един данък, който а, е, съобразно съдържанието и количество въглероден двоокис, което защитава не само нашите предприятия, които вече имат много по-чисто производство, но ще се гарантира и да има нови ресурси, които Европа, от които Европа има нужда. Мисля също, че е задължително, ако искаме да гарантираме много държави членки наистина да направят такива инвестиции за климата и за околната среда, ние трябва да преразгледаме правилата за економическо управление и да мислим за повече инвестиции. Мисля, че това е нещо, по което трябва да помислим. Okay. So, as the, the rapporteur for the... Добре. Като докладчик за становището на комисията ЕНВИ. Сега ще мина на френски. Мисля, че е важно добре е, да бъде проведено разграничението между двата дебата. Първият дебат е много по-обширен. Е, става дума е, за финансирането, за Зеления пакт и по-конкретния дебат за бюджета за 2021 година. В бюджета за 2021 година трябва да намерим елементите, било правомерни или подлежащи на критика в зависимост от политическата позиция, които позволяват да отразим пакта за стабилност, очакванията на обществото и работата свързана с тях. Тоест, това е първата ни работа. И тук е, трябва да работим за позеленяване на бюджета, съответствието му с поразумението от Париж, гарантирането на повече биологично разнообразие. Толкова теми, които са и подлежащи на консенсус е, и е, представляващи огромната част от работата на тази комисия. Прекалено често парламентът е, приема съгласието, постигнато в съвета, като допълва нещо съвсем минимално към него. Този път не трябва да бъде така. Тоест, е, това е първото, на което трябва да обърнем внимание. Има и един втори дебат, който, както казах, е много по-обширен, много по-генерален. Зелен пакт без финансиране би бил провал. Това е очевидно. И този дебат трябва да се води в контекста на политиките на различните досиета на Европейската комисия за европейския семестър, за справедливия преход, за въглерода на границите, за международната търговия и екологичните изисквания в нея. Мисля, че тук можем да създадем нещо, да кажем, една конкретна резолюция за финансирането на Зеления пакт. И това всички политически групи трябва да обсъдят вътрешно. Резолюцията за Зеления пакт, която направихме преди един месец, съдържа само няколко реда за финансирането. А днес се поставят много легитимни въпроси включително и по време на изказването, което чухме. Значи, между двете неща има връзка и те също времено са различни. От една страна правната уредба, нормативните актове, които са включени в нея, от друга страна политическата дискусия. И тук можем да поговорим с координаторите и да помислим за една резолюция, която да е конкретно посветена на финансирането на Зеления пакт. С това приключвам. Оставам, оставям на вас петте последни минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Това беше и първата ви бележка. Аз излязох от стриктната рамка на бюджета за 2021, но мисля, че аз като докладчик за бюджета трябва да работя в служба на многогодишната финансова рамка, по която се водят преговори. Необходима е глобална визия. Петър Лизе си тръгна, но ние говорим за бюджет, който възлиза на 1,3% от БВП и това съвсем не е на висотата на потребностите. Комисията ни каза, че трябва 14 милиарда за зеления пакт. Е, сега тук има блокажи по отношение на собствените средства. Има блокажи по въпроси, е, спрямо които парламентът няма много големи правомощия. И тук, да, разбира се, зависи от темите, но на мен ми казаха, предупреждаваме ви, че няма да ви дадем зелена светлина за многогодишния бюджет, ако няма ясна позиция за собствените средства. Сега идва и зеления пакт. В комисията по бюджета тук няма консенсус, но аз мятам, че трябва да възприем дългосрочна визия не можем да застрашаваме постигането на съгласие и да блокираме преговорите по многогодишната рамка, а трябва да търсим решение. Трябва да търсим решение за застраховането, за нещо като закон ФАТКА в областта на околната среда. Е, очевидно трябва да се борим за това, трябва да се борим и за нови средства. Е, тук Можем да мислим за данъци върху пластмасите, за данъци за преминаване на въглеродните емисии през границата и други подобни. Различни са възможните източници. Трябва да се помисли и за данъчно облагане на печалбите. Надявам се, че всичко това ще бъде решено преди да се приеме бюджета за 2021 година. Въпросът е, е дали парламентът ще се обедини около това да търси преговори по глобалните въпроси. Е, надяваме се, че ще приключим работата по бюджета за следващата година през октомври. Надявам се през октомври да имаме позиция и за собствените допълнителни средства, както и за извънбюджетните средства. И те ще ни позволят да имаме амбициозен бюджет, включително амбициозен по отношение на климата и на биологичното разнообразие, като същевременно успеем да спечелим битките и за собствените средства, и за извънбюджетните средства. Това са сложни въпроси. Аз съвсем не претендирам, че имам ключ към тях но мисля, че трябва да говорим помежду си. Както знаете, всяка седмица тук идват европейски комисари, трябва да се натрупа критична маса и парламента да играе ролята на катализатор. За да не съжаляваме след 2-3 години за това, което не сме направили. по отношение на цифрата 30% за климата. Тя фигурира в насоките. Е, е, председателят ми отне думата, но аз не исках и да се разпростирам прекалено дълго. Да, 30% са в насоките. Естествено, ще допълним и 10% за биологичното разнообразие. По отношение на финансирането, току-що говорих. Е, за механизма за справедлив преход. Тук все още няма голяма яснота. За момента има само 7,5 милиарда евро за 7 години. Видяхме, че преди 10 дни дойдоха немските синдикалисти, които от Зар през Люксембург до Брюксел вървяха пеша и а, искаха 2 милиарда, за да се преодолеят последиците за стоманодоби в Германия. Само 7,5 милиарда за 7 години, като имате стотици хиляди работници, които работят в отрасли, които са силно енергоемки и ясно парите няма да стигнат. Трябва да се каже това ясно. И комисията е, също е наясно, че дори сега предложеният фонд е изцяло недостатъчен и се надявам, че в едните месеци ще постигнем по-амбициозна цифра. В Мадрид бяхме многобройни. Следващата ни среща е в Глазгол и и за намаляване на емисиите на въглероден двуокис, това е последният ни шанс да покажем по-сериозна готовност за решителни действия ни нали, трябва да знаем, че хората се питат Европа шегува ли се или работи сериозно? Ако пристигайки в Глазго, хората са останали с впечатление, че ние не сме сериозни, положението ще е тежко. Затова ние за октомври ще искаме да имаме е, бюджет и средства за Зеления пакт достатъчни, за да се защитим в Глазгол. Важното е да работим от тук до октомври и да бъдем на висотата на амбициите си. Да не бъдат данъчно облагани гражданите. Може би прекалено бързо съм говорил. Е, точно това е идеята. 30% от хората в е, Франция, в Германия, в Полша всеки месец завършват на червено. Нямат откъде да вземат пари за храна. Значи е, не може да има справедлив преход без справедливо данъчно облагане. Данъчното облагане трябва да е справедливо. Същевременно е необходимо е, много сериозно финансиране. Е, испанската министърка на околната среда, френс... Е, полския министър е, на за който отговаря за климата, идват в Брюксел и говорят по тези въпроси. Сега в момента имаме рядък шанс чрез е, това съживяване отново да вдъхнем живот и на европейския проект. Още веднъж целта е да изменим насоките, да ги променим леко Казах ви какъв е графикът. Петър Лиза, той попита за 1,7% за това, че подсичаме средствата на научните изследвания. Това не е сериозно. Трябва да има и за научни изследвания, и за климата. За собствените средства засегнах въпроса. Мисля, че отговорих всъщност на повечето от въпросите. Естествено, комисията по бюджета не може да работи сама. Имаме нужда от вашите експертни познания и имаме нужда от годно правно основание. Дали това, което съществува сега е достатъчно, дали можем да увеличим средствата, това са валидни въпроси. Обаче не можем да го направим без годно правно основание. Има неща, които могат да станат предмет на економии. Е, това е очевидно. След това трябва да се намерят нови средства. Комисията и парламентът могат да намерят е, нови средства, било собствени, било извън бюджетни. И след това трябва да се обърне внимание на съществените неща. Е, новото правно основание ще бъде важно. Седем години трае многогодишната финансова рамка. Добре е да си дадем малко повече е, време, няколко месеца още, за да осигурим добро финансиране. Благодаря на всички ви. Um, well, uh, because our chair is uh, absent for the moment. Тъй като нашия председател в момента отсъства, мисля, че трябва да продължим. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Обмен на виждания с комисията за проверката на пригодността за директивите, свързани с качеството на атмосферния въздух. Комисията. Благодаря. След такива е, страстни е, мнения, които бяха обменени в връзка с водите на плоскостта на Европейския зелен пакт. Сега искам да ви обърна внимание на нещо, което изисква пълното ни внимание, ако желаем да изглеждаме сериозно в очите на другите и ако желаем Европа да постигне нещо. Е, правим втори преглед на проверка за пригодността беше публикуван през ноември миналата година. Направили сме задълбочен анализ на данните, съобщени от всички държави членки за пълно десетилетие от 2008 до 2018 година, като сме събрали мнение от множество заинтересовани субекти. Запознали сме се с някои проучвания на политиката в 7 държави членки България, Германия, Испания, Ирландия, Италия, Швеция и Словакия. Направили сме много задълбочен преглед е, на литературата по въпроса, с преглед на над 600 литературни източника и сме използвали съвременни методи на изчисление за да стигнем до резултатите от анализа. Какви са констатациите ни? Като цяло политиката за качеството на атмосферния въздух дава резултати, но това е генерално заключение и то съвсем не означава, че сме решили проблемите с замърсяването на въздуха в Европа. Даже далеч не сме ги решили. Всички добре осъзнаваме, че днес прогнозите на Европейската агенция за околната среда гласят, че близо половин милион души в Европейския съюз умират ежегодно заради лошото качество на въздуха. Това е категорично неприемливо. Не бива обаче да забравяме, че зад нас има едно десетилетие усилие. Цифрата на преждевременните смъртни случаи преди няколко години възлизаше на около 1 милион граждани. Тоест, има свършена работа, но всяка преждевременна смърт е прекалена и недопустима. Какво можем да направим като извод от нашата проверка на пригодността? Четири са основните извода, виждате ги на екрана. Първо, ние създадохме мрежа от 4000 наблюдателни станции, които работят по общи критерии. И смятаме, че това само по себе си е успех. Същевременно даваме си сметка, че тази мрежа от наблюдателни станции може да бъде усъвършенствана, за да гарантираме още по-висока степен на надежност и съпоставимост на данните, така както ги измерват различните 27 държави членки. Вторият голям успех на законодателството за чистотата на въздуха е, че то е въвело ясни стандарти за качество на въздуха по отношение на 13 особено вредни замърсители. Научните доказателства във връзка с вредното отражение на тези замърсители е, се трупат непрекъснато. Те сега са още по-категорични. Днес равнището на стандартите обаче не съответства изцяло на насоките за качеството на въздуха, издадени от СЗО. Третият ни извод е, че като цяло директивите са допринесли за по-широкото наличие и достъпност на обективна, съпоставима и висококачествена информация – Преходът към пълноценно и всестранно използване на цифрови средства означава, че отчитането в бъдеще ще бъде още по-лесно. И ще има също така по-добро моделиране на, на качеството на въздуха, по-добро събиране на данни, които ще служат за информиране както на гражданите, така и за лицата, които вземат политически решения. И последното ни четвърто заключение – е свързано с факта, че като цяло директивите за качеството на атмосферния въздух са допринесли само частично за постигане на общата ни цел да се извършва превенция на отрицателните отражения на замърсения въздух. Все още в 22 държави членки има случаи на надвишаване на нормата на вредни вещества във въздуха. И тук, е, разбира се, опираме до конкретния капацитет на държавите членки да изпълняват европейските правила на национално ниво, така както е и при водите. И също така и тук се налага изискванията да бъдат изцяло включени е, в законодателството в областта на земеделието, транспорта и енергетиката. Заключението ни като цяло е, че директивите за качеството на атмосферния въздух като цяло добре служат на целта, но има какво да се направи. Кои са основните полуки? Виждаме възможности за по-добро осъществяване на контрол – вече сме изразили готовността си да ревизираме съществуващите стандарти, за да ги доближим до препоръките на Световната здравна организация. И тук работим в много тясна връзка с колегите от СЗО, които в момента пък извършват а, преглед на препоръките от 2006 година. Надяваме се, че техните нови препоръки ще бъдат обнародвани през 2021 година. И Комисията би искала през 2021 да излезе с е, план за нулево замърсяване, който да обхване въздуха, водите и почвите. Еднакво. Ще разчитаме на вашето съдействие и на е, вашето творческо нестандартно мислене. Да ни помогнете да направим така, че действително този план да се превърне в знаков наше усилие за биоразнообразието и осигуряване на висококачествена околна среда за всички. Благодаря. Благодаря на комисията. Давам думата на колегите, които искат да се изкажат. Имам допълнителен въпрос към вашия доклад. Казахте, че 4000 наблюдателни станции има, което е хубаво но е, на въздуха не се подобрява приемането е, на тези факти е, е за това е важно да имаме еднакви критерии за всички. Какви са предложенията в това отношение на вашата комисия, на комисията? Muchas gracias, presidente е сегунда... Благодаря, господин председател. Според данните на Агенцията за околната среда, повече от половината от е, европейските граждани са били изложени между 2010 и 2017 на количества по-големи от средните, емисии по-големи от средните, 2,100 поне най-малкото на най-опасните е, частици за здравето. Как това е възможно? Какво сме направили всъщност ние, за да позволим гражданите от големите градове, имам предвид, например, Мадрид, и много важни мерки за качеството на въздуха са били или спрени, или са били някакси подминати, намалени. Имам един въпрос. Какво може да направим? Аз имам предложение за комисията. Не става дума да спарализираме решението, както, например, беше направено за център на Мадрид, защото тук, например, имаме един санитарен кордон, дали комисията има намерението да прилага мерки, за да не се връщаме назад. И накрая, зони, свободни от емисии, новото испанско правителство ще вземе решение за това за 50 хиляди жители. Но трябва да има зони, свободни от емисии. Ето, например, мерки, които бихте могли да прилагате в Европейския съюз или да се вдъхновите от тези мерки, които се вземат от Испания. От, е, е, аз ще участвам от името на Renew. Така, ще говоря от името на групата, но е, знаете, че вие в Европейската комисия може да разчитате на нашата група да подкрепим ревизията на стандартите, на нормите, на основата на работата, работа, която извършва по-настоящем Световната здравна организация. Както вие казвате в документа, който е пред нас, това, че се определят пределни стойности, е част от е, инструментариума на Европа. Е, не е достатъчно само да се спазват. Нали? Това е така, но ако не определим а, такива стойности, няма да имаме никакъв шанс да приспособим нашата дейност и нашите инструменти. Първият елемент това е стратегията, която може да се приложи в рамките на Зеления пакт. Това е да завишим, т.е. да прощавите, да занижим пределните стоености, за да може да имаме по-висока амбиция за да може да опазваме въздуха, който дишаме. И втория стълб, след като се определят правилните стойности, е да се вземат мерки паралелно с рамковата директива Евро 7, CO2, спирането на изкопаемите горива, като въглищата и други. Така че ще имаме не само добрата правилна стойност, пределна стойност, която да отговаря на препоръките на Световната здравна организация, а от друга страна ще бъде законодателния пакет, който да позволи да постигнем тези цели. А ние знаем, че днес не спазваме тези цели. И този законодателен пакет, това е основно енергетика, транспорт и промишленост. С евентуално малко и земеделие във връзка с водата и за връзка и с въздуха в някои региони. Затова очакваме с голям интерес различните стратегии, стратегията за промишлеността, нула замърсяване и кръгова економика, които ще позволят да се реши проблема с това, че не спазваме стандартите за качеството на въздуха. Тук спирам. И преминаваме към зелената група. Thank you, Chair. Thanks for being... Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че сте тук и представихте материала. Имам конкретен въпрос, свързан с графика, защото не смятам, че е добре да изчакваме процедурите на, по линия на СЗО, защото знаем, че дори сегашната ни директива не е, е съобразена и не с е, е, правилата или по-скоро насоките на СЗО. Та бих искала да знам защо да не е, нещо за хармонизиране сегашната, е, нашата директива с е, текущите, с сегашните е, е, насоки на СЗО. Първият ми въпрос. Втория е, правили сте проучвания относно е, така е, тази все по-актуална тема за ултрафините частици. Университетски изследвания сочат, че хора, които са изложени на високи концентрации на а, такива частици развиват а, не само сърдечно-съдови заболявания, но и увреждания, мозъчни увреждания, защото очевидно тези частици а, проникват а, а, мозъчната мембрана. Благодаря, господин председател. За санитарния кордон и а, тук така, не, не ми харесва, че отново се из... един колега използва този термин, който трябва да бъде се използван за истински здравни мотиви, като коронавируса, например, който в момента опустошава населението. Аз мисля, че е, моята чувствителност е същата като другите, хората от другите групи, но по отношение на здраве и околна среда, не смятам, че гледам нещата по-несериозно, отколкото гледат и другите колеги от е, другите политически групи. Така че нека да не се правят подобни позовавания. Що се отнася до комисията, Имам един въпрос във връзка с днешната дискусия. За директивата за околния въздух се говори за различно отношение, например, към инцинераторите. Например, преди да имаме една кръгова економика без отпадъци, ми се струва, че позицията на Европейската комисия е може би тази да смята, че инсинераторите са един инструмент, който може да се използва до въвеждането на тази кръгова економика. И искам да разбера каква е позицията на комисията по този въпрос. Окей. Okay. Madame Azekan for the as the last speaker. Ja. Dank u wel, voorzitter. En dank aan de commissie. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за презентацията. Замърсяването на въздуха е сериозен проблем. А въпроса с фините частици е много опасен и за околната среда, и за човешкото здраве. За съжаление, стандартите на е, качество на, е, на въздуха не са, е, за качество на въздуха не, не отговарят на научните резултати от научните изследвания. Радвам се, че е започнала процедура за нарушение срещу Холандия и Португалия. Трябва да вземем сериозно, на сериозно този проблем. Тези фини частици е, е, проблема с тях е много по-сериозен, защото те се разпространяват е, през граница повече, отколкото емисиите. За дори места отдалечени от трафик, от производства, концентрацията на такива фини частици продължава да е висока. И да не говорим за селското стопанство и какъв източник на такива частици е той. Така че този въпрос за фините частици трябва много сериозно да се третира във връзка, в контекста на замърсяване на въздуха. Сега, благодаря много, господин председател. Ще се опитам отново да насоча отговорите си към групи въпроси. Първо, Една от е, констатациите на тази проверка за е, пригодност е, че трябва да се подобри мрежата за мониторинг. Как може да стане това? Има начини. Сега е, наистина навлизаме вече в минаваме на етапа да представяме варианти за това. Има начини или да се дадат някакви, издадат насоки, или да се ограничи възможността за маневриране от държави членки при използване на тези инструменти, или пък да се внесат, или да се затегнат някои е, е, разпоредби, е, за да има повече, е, раз, по-добро разбиране за е, възможностите, моделността. Е, е, възможностите. Е, как да се гарантира равнопоставеност между всички държави членки? Директивата днес изисква от държавите членки да предприемат съответни действия, за да се спазват стандартите, качеството на въздуха, изискването за качество на въздуха, които вече са залегнали в документите. Сега дали трябва да има по-стриктни разпоредби или по-добро разбиране на плановете за качество вече е, трябва да кажа, че сме на, намираме се в нова ера. Е, всички държави членки сега изготвят е, е, свои национални програми за контрол на замърсяване на въздуха. Ние ги проверяваме много старателно и ние като пазители на договора се стремим да има сходни действия и сходни но ниво на изпълнение. Така че мисля, че подходът ни е много странен, за да гарантираме еднороден резултат и доколкото е възможно във всички държавни членки. Един от депутатите попита защо комисията ще чака, защо трябва да чака нови препоръки от СЗО комисията. Първо да да изясня, че нямаме окончателен график все още е, готови сме, изчакаме да почнем диалога с вас, е, паралелно с диалога с, е, с отговорния комисар, с заместник председателя Тимерманс и всички от колегиума, до които, които отговарят за това, за да видим с какви възможности разполагаме. Но факт е, че сегашната работа на СЗО е много актуална. Например, СЗО в момента събира факти за въздействието върху човешкото здраве на ултрафинните е, частици. Е, нещо, което не е обхванато от директивата за качество на въздуха. Така че в момента нямаме достатъчно е, доказателства и материал, който да е, докаже, че е, това е въпрос, който трябва да се решава на европейско равнище или не. Искаме да имаме първо най-добрите научни факти, е, на които да стъпим по такъв важен въпрос. И накрая аз си отбелязвам е, така нетърпението, е, което е, проявява е, парламента по отношение на всички стратегии на комисията. Колкото стратегията за нулевите замърсяване, която наистина ще бъде една от най-важните така последващи стъпки след проверка на качеството на е, директивата за качество на въздуха, трябва да кажа, че стратегията за нулевата то замърсяване трябва да се изготви така, че да е, направи така, че всички е, усилия постепенно за намаляване на това замърсяване да са в полза на човешкото здраве. Ще използваме и синергиите, когато говорим за неутралитет на климата, за да е, оглеждаме и други замърсяващи емисии, така че във всички случаи действията ни са 100% печеливши. Е, мисля, че отговорих на всички въпроси. Ако не, извинявам се и ще помоля е, съответните депутати, които не са удовлетворени от отговора, да го повторят. Аз ще събера всичките ви въпроси и ще се опитам да отговоря. Може би един допълнителен въпрос. Да, имаше бележка свързана с Нидерландия. Ние не само предприемаме действия за нарушаване срещу Нидерландия, но е, тя е една от страните, в която комисаря е, ще, е, ще направи посещение, за да е, се проведе така наречения е, диалог за чиста околна среда, за по-чист въздух. въздух. Е, това ще привлече е, вниманието най-общо към е, необходимостта да, най-общо да се изпълняват и да се параметрите за чист въздух. Това е едно от, една от стъпките, която ще привлече вниманието към този жизненно важен въпрос. Разбира се, ще имаме много възможности да работим заедно в идните месеци. Мисля, че можем да приключим с този дебат и да минем към следващата точка на е, дневния ред и ще прехвърля председателството за последният е, отсечка от днешното заседание на вас, госпожа Ванденкамп. Um, we will now continue uh, with the next point on the agenda, the exchange. И така, сега продължаваме със следващата точка от дневния ред. Разговор с комисията за рисковете за хранителната безопасност, проистичащи от вноса на конско месо. Най-напред давам думата на господин Нелсън от комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми давате възможност да се явя пред вашата комисия, за да ви дам разяснение за ситуацията. Няма да говоря твърде дълго в началото, тъй като съм сигурен, че ще има много въпроси. Това, което искам да направя обаче още сега, е да очертая основните параметри на въпроса. Първо, основният принцип на европейския пазар е, че всички хранителни продукти, пускани на пазара, независимо дали са произведени в Европа или са внесени, трябва да бъдат безопасни за крайния потребител. Това е фундаменталният ни принцип, независимо дали говорим за говеждо месо, свинско месо, конско месо или яйца. По отношение на конското месо, Европа е основният пазар на такова месо в света. една от малкото части на света, където конят се смята за животно годно да дава месо за консумация от човек. Но на какви стандарти да отговаря това месо е друг въпрос. Ние внасяме месо от трети страни, където се спазват редица условия. Първото условие е тази трета страна да бъде лицензирана. Т.е. ние да сме проверили е, нейната ветеринарна служба, това, че тя функционира добре и да сме уверени, че съществува добра дейност е, за гарантиране на ветеринарно-медицинската безопасност. Второ, в страната трябва да има план за проследяване на остатъците от вещества в конското месо. Ние го одобряваме. И трето, страната трябва да разполага с списък от одобрени обекти за производство на месото. Всичките тези три изисквания са кумулативни. Ако само едно или две от тях са спазени, не можете да търгувате с Европейския съюз. И разбира се, всички пратки трябва да бъдат придружени от така наречения здравен сертификат и подлежат на обичайните проверки, които се извършват на границите на Съюза. Както и при всяка друга търговия с трети страни, нашите инспектори периодично, редовно извършват посещение, за да се уверят, че въпросните страни износители спазват изискванията, които сме предписали. А когато се появят някакви проблеми, ние незабавно влизаме в контакт с съответната страна. Сигурно знаете, че в миналото са предприемани строги мерки, например, спрямо Бразилия, където бяха констатирани доста сериозни недостатъци и пропуски в системата и в работата. В резултат на всичко това, в момента има само 5 страни в света, които са лицензирани да изнасят конско месо към Европейския съюз. Те са Аржентина, Австралия, Канада, Швейцария и Уругвай. И трябва още тук да подчертая, че много голяма част от търговията всъщност се дължи на Аржентина, а след това и на Уругвай. Така че, госпожо председател, смятам, очертах рамката на този вид търговия. Сега, разбира се, могат да бъдат задавани въпроси, на които с удоволствие ще отговоря. Благодаря ви. Благодаря за вашите коментари. Като иск, автор на искането, аз ще започна с, с собственото си виждане по темата, макар да се чувствам малко неловко да говоря първа. И ще говоря на нидерландски. Всяка година Европейския съюз внася хиляди тонове конско месо от Аржентина и Уругвай. От 2012 година международни неправителствени организации сигнализират за сериозни проблеми с хуманното отношение към животните и безопасността на храните в тези страни. Има петиции от такива организации, подавани до Европейския парламент, в които се твърди, че са проверявали ситуацията в Южна Америка през 2019 година. Те са обнародвали този задълбочен доклад и в него твърдят, че конете се оставят в така наречените сборни пунктове в продължение на седмици без достатъчно храна, без вода, без медицинско обслужване. Просто ако не са добре, ги оставят да умират. Е, прилагат се спрямо тях електрошокове преди клането и всъщност е, огромна част от стандартите на Европейския съюз за хуманно отношение на животните въобще не се спазват. След това се слагат е, нови етикети и в хранителната верига попадат, попада месо от коне, които са приемали голям му количество лекарства. Имаше опит за извършване на одит от наша страна, но той бе саботиран. Изведнъж се оказа, че няма никой нито в сборните пунктове, нито в кланиците, когато дойдат инспекторите. Ще цитирам техния доклад. През четирите дни на работа установихме, че посетените обекти не отговарят на изискванията. Покривите бяха в лошо състояние. Официалният контрол в сборните пунктове не гарантират спазването на стандартите за хуманно отношение към животните на Европейския съюз или на международно ниво. Нямаше животни и въпреки това, ако имаше, условията ясно говореха, че хуманното отношение нямаше да бъде на висота. Компетентните органи не можеха да докажат, че изискванията на Европейския съюз са спазени. Също така липсата на контрол в стопанствата във връзка с използването на ветеринарно-медицински продукти, съчетана с недостатъците в етикети... етикетирането, въобще не води до извода, че се спазват така наречените карентни срокове за достатъчно време между използването на лекарството, неговото изхвърляне и клането на животното. Следователно, конското месо, което се внася от Аржентина, застрашава продоволствената безопасност в Европейския съюз. Как е възможно след този доклад е, все още от Аржентина и Уругвай да се внася конско месо в Европейския съюз? Смятам, че е, има достатъчно информация, която обосновава забрана на търговията с тези е, страни. Или комисията отрича фактите на собствените си инспектори. Договорът от Меркосур означава липса на мита за този тип месо в бъдеще, което означава, че ще има още по-малко гаранции за безопасността на така внасеното месо. Как може да намалява контрола си комисията, когато има толкова доказателства, че безопасността не е нали, на висота? Необходимо ли е според вас да се преразгледат търговските споразумения с тези страни, специално в частта им за конското месо. Давам думата на първата колега, която желая да се изкаже, госпожа Мец. В последния си одит е, за конското месо в Уругвай, самата комисия констатира, че хуманното отношение към животните и изискванията за безопасността не се спазват. Следователно, не може да се каже, че изискванията за обществено здраве в Европейския съюз и на европейския пазар се спазват. Има проблеми с проследимостта на пратките месо и произходът често пъти е забулен в тайственост. Неправителствените организации направих разследване, което твърди, че същите проблеми съществуват и в Аржентина, а не само в Уругвай. Не можем да приемаме продукти, които са произведени без спазване на изискванията за хуманно отношение към животните, така както ги спазваме ние. Животните е, са подложени на лошо отношение, на пренебрежение, и въпреки това стигат до кланиците. Нека да вземем един елементарен пример. В Европейския съюз трябва да има транспортиране на животните за не повече от 24 часа, като на всеки 8 часа се прави почивка за даване на храна и вода. В Аржентина 36 часа могат да бъдат транспортирани животните без никаква почивка. Това означава жестоко отношение. Молим комисията да се намеси. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат, така че давам думата отново на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за въпросите, които зададохте самата вие и почитаемата госпожа член на комисията. Първо, изключително се радвам да видя, че вие четете четете докладите на нашата инспекционна служба толкова внимателно. И съм сериозен. Това е изключително важно, защото е, ветеринарната служба на Европейския съюз е уникална е, и нашите колеги от, полагат огромен труд. Много е важно той да бъде оценен. Сега искам да се спра на цитираните от вас ситуации. Поставихте проблемите, свързани с Уругвай и Аржентина. Позволете ми най-напред да кажа няколко общи неща. Първо, и струва ми се, че вашата комисия през годините се е занимавала неколкократно с този въпрос. От гледна точка на хуманното отношение към животните, стандартите, които ние изискваме да спазват нашите търговски е, партньори, имат отношение към зашеметяването и клането. Зашеметяването и клането. Ние нямаме възможност да налагаме европейските правила, които се отнасят по-генерално до хуманното отношение към животните. Казвайки това обаче, Очакваме от е, своите търговски партньори да спазват редица други правила във връзка с организацията на дейността в кланиците и други подобни. И е, Информацията в последния доклад за Аржентина и Уругвай разкри доста е, пропуски, за които предприемаме мерки. Във връзка с Аржентина мога да ви уведомя, че общата ни оценка на реакцията на компетентните органи на страната е, че на хартия всичко изглежда приемливо – Естествено, вие ще кажете на хартия всичко може да изглежда прекрасно. Обаче, нашият екип сега е на път към Аржентина и може дори вече да е кацнал, за да извърши ненадейна проверка. Ние така работим с търговските си партньори. Когато установим пропуски, обръщаме се към партньора си, за да чуем неговото становище, така както правим и с държавите членки. И след като установим, че не сме удовлетворени от информацията, правим последващ одит. Смятаме, че от информацията, с която разполагаме на хартиен носител, Аржентина преодолява проблемите. С Уругвай все още работим. Не сме стигнали до етапа, на който сме с Аржентина – и вероятно може да се очаква извършването на проверка на място. По отношение на Меркосур и последиците от Меркосур за търговията с Европейския съюз, преди коледа имах възможност пред друга комисия да обясня в контекста на санитарните и фитосанитарните изисквания, че споразумението Меркосур не засяга нашите изисквания в санитарната и фитосанитарната област. Европейският съюз задава изискванията тук, за да могат съответните продукти да бъдат внесени на неговия пазар. И нашите проверки ще останат и в бъдеще. Те ще се извършват и в бъдеще. Има обаче една разпоредба за сътрудничество – и диалог по въпроси, сред които попада и хуманното отношение към животните. Тъй като комисията споделя опасенията, и изразени днес след обед тук. Мога да ви уверя, че работим неуморно с страните партньори, за да възприемат по-голяма част от нашите стандарти за хуманно отношение към животните. Обаче аз съм сигурен, че всички вие знаете толкова добре, колкото и мен, че по целия свят изключително много се различават стандартите за хуманно отношение към животните. Ние в Европа сме лидери в тази посока и се стремим тези стандарти да ги рекламираме. Но за момента те се отнасят в търговията ни с Уругвай и Аржентина само до зашеметяването и клането и не се отнасят до санитарните и фитосанитарните изисквания. Тъй, че споделяме вашите опасения, както и винаги съм казвал, комисията е на ваше разположение за по-нататъчна информация. Надявам се, че успях да отговоря на различните въпроси, поне в общ план. Председателят, благодаря много за вашия отговор. Категорично ще проследим какво ще направи последващият одит, за който говорите. И разбирам, че до сега констатациите, които сте направили вие, е, не дават повод за еднакви полуки при вас и при нас. Утре продължаваме с заседанието, а в 11 часа ще имаме среща с Европейския комисар госпожа Кирия Кидес. Пожелавам ви приятна вечер и обявявам тази вечершното заседание за закрито.